Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Колеги, ако обичате, нека да се съсредоточим, да започнем. Имате проект от дневния ред. Да приемем ли, че сте съгласни с него? Добре, след това протокола от заседанието 21 и 22 януари. Ако нямате възражение, го приемаме. Благодаря и доклад във връзка с тристранната процедура за държавния пристанищен контрол. Това е моят личен доклад, затова по силата на а, правилника искам да а, ви говоря за тази тристранна среща. Тя се състоя тук в парламента на 30 януари в присъствието на екипа от преговарящи от парламента, т.е. аз, господин Андор и докладчиците в Сянка. Комисията също бяха представена от господин Каламицус. И искам да ви напомня, че става дума за преразглеждане, за включване на Европейската конвенция, морска конвенция за контрол на държавите от 2006 година, за пристанищен контрол. Като всички останали конвенции, тя трябва да бъде разгледана от съответните власти. Конвенцията от 2006 година ще влезе в действие през август тази година. За това ще е добре да разработиме правоприлагащата рамка, възможно най-скоро. В рамките на триалога Обсъдихме много пространно двете най- противоречиви е, точки. Е, въпроса за нератификацията и въпроса за оттеглянето. Все още е, има големи разминавания. По нератифицирането е, съветът не желая да има допълнителни е, инспекции е, от, на кораби, които идват от държави, които не са е, ратифицирали една или повече конвенции. Нашата комисия подкрепя тази позиция. Като общата идея е, че това ще е един а, полезен инструмент за отстраняване на ниските стандарти в а, корабоплаването и създаването на, на глобални а, стандарти. Клаузата за нерегресия, комисията иска силни гаранции, е, те се съдържат в предложението на комисията, по-специално да няма възможности за слизане на по-низко ниво на условия за наемане на работа, например, и гаранции. Ние считаме, че предложението не приема, не отразява нашите загрижености и в близките седмици ще видим какво ще можем да направим по този въпрос. Бяха дискутирани още няколко други въпроса. Имаше предложени няколко компромисни текста от председателството, специално текста за защита на конфиденциалността на морските оператори. Ние сме за това. Ще има на 27 февруари нова среща триалог е, и ще продължим дискусиите с ирландското председателство. Към днешния момент не мога да кажа, че на това заседание ще излезем с окончателно решение, но е, в края на кращата смятам, че ще успеем да постигнем известен напредък. Това е, това исках да ви съобщя по тази среща. Искате ли да питате нещо или да коментирате? И ако не, нека да преминем към следващия доклад. Това е схемата за търговия с емисии и парникови газове. Да спрем, така да се каже, часовника. Господин Матио Грош има думата. Äh, wir haben in der äh, knappen Zeit, die uns zur Verfügung stand, versucht doch. Благодаря ви. В малкото време, с което разполагаме, успяхме да направим доклада и да намерим компромиси по спорните въпроси. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха усилено в комисията ни има наистина обща единодушна, единодушна позиция в полза на тази политика да се спре часовника и мисля, че това е един много добър а, знак. Системата за размяна на квоти може трябва да се обвърже с научно-изследователската и развойната дейност И е, трябва е, да видим как ще се е, управляват резултатите от тази дейност на общностно равнище или не. Говореше се в дебата за мораториум от една година, но с оглед на предложенията на комисията смятам, че този мораториум може да бъде сведен до едногодишен период. Съвместно с комисията, след е, заседанието на ИКАО, ще видим до каква степен могат да. до каква степен сме осъществили е, напредък. Ако няма такъв, е, ще върнем старата система. Комисията обаче няма резервен вариант. Така че трябва, няма, не трябва да отслабваме в аргументацията си. Трябва първо да се съберем заедно с комисията за оценка на постигнатите резултати и след това да преценим какво трябва да се направи в бъдеще, за да се избегне нелоялната конкуренция. По наше мнение е необходимо да се обсъждат и вътрешните линии вътрешните полети. До края на 2013 година ще имаме становището на ИКАО, ще имаме нова позиция и ще сме предвидили мерки, за да се избегне нелоялната конкуренция към спрямо вътрешните полети в сравнение с, с международните. Това е същината на свършеното до тук. Трябва да ви кажа, че имаше различни гласове. Някои са по-скептично настроени, други са по-оптимистични. Но ние трябва да съобразяваме с фактите, а не с настроенията. Отново искам да благодаря на всички за конструктивното участие. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика който свърши отлична работа и то в кратки срокове. Смятам, че постигнатото от него може да бъде подкрепено от почти всички. Вярно, че нашата роля е доста ограничена, т.е. ние трябва да решим дали приемаме мораториум от една година, т.е суспендирането на директивата. Мисля, че трябва да приемеме подобно предложение. По този начин ще построиме мостове за по-нататъчно сътрудничество с ИКАО. В крайна сметка целта е борба срещу промените в климата. Но моратория, мораториума ще бъде една година, т.е строковете са кратки и никой не не, е в ничи интерес не е да, да, да има спорове, да има конфронтация. Ние трябва да решим дали нови мерки трябва да бъдат взети, но това ще стане след като разгледаме предложението на ИКАО. И още нещо или по-скоро един въпрос, който искам да отправя към докладчика. Става дума за изменения 22 и 13, свързани с Швейцария. Предложението на комисията се посочва че нашите мерки а, включват и Швейцария, но Швейцария не смята така. Знаете, че а, швейцарците са, а, приемат а, повечето правила на Европейския съюз, но време са, са подписали и много двустранни споразумения. А, и аз не, не смятам, че в Европа може да има държава с голяма авиокомпания, която обаче да не прилага е, стандартите и ограниченията, които се, предлагат, се прилагат в останалата част на Европа. Госпожа Майснер, благодаря. Ние успяхме да постигнем съгласие в Европейския съюз да има система за търговия с емисии. Други не искат да бъдат ангажирани. Затова се прави сега и предложението да спрем часовника. Много коментари е, се направиха в момента и мнения, и, но искам да започна с коментара за Швейцария. Ако те се въздържат, аз не знам дали е, можем да застанем зад е, предложението на господин Кадрауи. В края на краищата тя е в Швейцария, е в центъра на Европа. Ако те не се съгласни, ние какво следва да правим? Надяваме се до края на годината да има споразумение на, наци... на интернационално ниво. Ние направихме едно пътуване до щатите миналата седмица. Много хора се надяват, че оттам ще дойдат доста полезни предложения и ще видим как ще вървим от тук нататък. Ако не можем да излезем с едно общо решение глобално, въпросът е какво ще правим в Европа. Ще въвеждаме ли схемата за търговия за емисии? Не би следвало да поставяме нашите авиокомпании в по неблагоприятно положение. За това се предлага и именно спирането на часовника. Трябва да извадим поне полетите вътре в е, Европа. Също така трябва да мислим и за това какво отражение ще има всичко това върху международната конкуренция. Не следва да направим така, че пътниците да започнат да избягват Европейския съюз и да се възползват от други летища извън Европейския съюз. Така че много има какво да се направи в, с, с схемата за търговия за емисии. Трябва да търсиме един международен общ подход и не следва да подронваме позицията на нашите въздухоплавателни компании. До 1 май се предлага спиране на 2014 спиране на часовника. Аз съм за това. Направени са сметките до през април, т.е. логично е да предложиме тази мярка до май 2004, но изключението за момента се предлага до края на 2013. Трябва да видим какво в края на кращата ще решим. Господин Крамер. Äh, От името на госпожа Лихтенбергер също искам да благодаря на докладчика. По въпроса за Швейцария трябва да видим дали искат или не ако, в зависимост от това, ако пожелаят, ще ги приемем. Ако не, ние не можем да ги принудим, разбира се. Подкрепяме компромисните изменения. Ако няма промени на ниво ИКАО, трябва да видим и кога ще влязат в сила. И ако ще се предвижда да се въведат е, конкретни такси или цени за определени е, маршрути, хората вероятно ще започнат да ги избягват. Нещо подобно се случва в момента с е, полетите до Сибир. Твърди се, че ситуацията е ужасна, но никой нищо не прави. Ние сме за това да има лоялна конкуренция по моя опит, поне чувам, че и Америка и Китай са против подобни мерки, защото считат, че ако ние създадем режим за схема за търговия за емисии в сектора на въздухоплаването, ще се въведе и подобен режим за мореплаването. Но нещата не са задължително взаимозависими. Смятам, че ние трябва да имаме план Б. Ако в Европейския съюз постигнем съгласие, може да въведем данък за авиационното гориво. Други страни го правят. 500 милиона граждани са клиенти на въздухоплавателните ни компании. И според конвенцията от Чикаго можем да го направим. Просто трябва да имаме предвид, че авиационното гориво не се облага с данък – а, горивото за автомобили, което се сипва в колите, се облага. А в края на краищата много, много европейски е, линии ползват е, това гориво и те са склонни да се мисли за такава мярка. Ние няма да успеем обаче да наложиме някаква разпоредба на световно ниво, защото ако поискаме това да се случи, никой няма да направи първата стъпка. Ние трябва да сме тези, които да я направим. В края на краищата ние загубихме съвсем немалко като съюз, примерно. Видя се какво се случи в дебатите по климатичните промени. Там не застанахме много сериозно зад позициите си. Госпожа Фостер. Благодаря, благодаря господин председател. Ние определено е, имаме съгласие. В край на кращата схемата за търговия с емисии е въпрос на конкуренцията. И сега спираме часовника, но не за всички полети. И тогава никак не виждаме доколко това би е, следва да бъде приложимо примерно за вътрешните полети в Европа, защото там трябва да се спира часовника. По отношение на измененията, ние определено няма да подкрепим измененията от някои колеги, свързани с доходите от схемите за търговия за емисии, защото целият този въпрос никак не беше ясен още с влизането в сила на директивата. Става дума за компании, които в никакъв случай не са благотворителни дружества. И в края на краищата приходите трябва да се върнат примерно към е, институции, които се занимават с научни изследвания. Не виждам това да се случва. Също така, до известна степен се безпокоим. Нека да видим какво ще се случи в ИКАО. Много е интересно да чуем какви предложения ще дойдат от там. Господин Вайсен каза, че е много плодотворни дискусии имахме с приятелите ни от Америка миналата седмица. И определено нещата не са никак лесни за никого. И е, накрая си остава въпроса. Е, е, американците до голяма степен са съгласни с нас. До голяма степен това не са пазарни мерки. Става дума за определени мерки, за следващото поколение, за технологически постижения. Така че целият, целият въпрос с е, схемата за търговия за емисии се представяше като панацея за справяне с емисии. Но това далеч не е така и няма да бъде така. И накрая, последен въпрос към комисията. Какво ще се случи, когато изтече тази година, ако няма промяна? Много ще бъде интересно да разберем това, с което стигам и до първия въпрос, повдигнат от докладчика, а именно конкуренцията и нашите вътрешни полети, въздухоплавателните компании, които извършват полети вътре в Европа. Очаквам да чуя отговора на комисията. Благодаря, господин председател. И аз искам да подкрепя отлагането от страна на Европейската комисия, което ще ни позволи да обсъдим нещата и с трети страни и да, и да постигнем някакво съгласие до срещата през есента на ИКАО. Въпреки това обаче условията остават доста неясни как ще се отложи точно и позицията на Европейската комисия. Съобщават ни, че само вътрешно европейските полети ще се включат в системата за търговия с емисии. Квотите се прилагат при прилагането а не при закупуването, зареждането. И, а, и ние а, разрешаваме на компаниите да използват 15% кредити. Днес обаче променяме правилата и тези кредити могат да се използват само до 15% и то от вътрешноевропейските е, поледи те се довериха на, на, на нас а, и спазваха правилата на играта. Днес ние ги променяме и те ще са обречени да а, а, понесат загуби. А, това е определена загуба, защото а, квотите могат да се използват от 2015 година, но тъй като тавана се намалява за 2013 и 2015 година, с разрешение на 1,5% годишно, компаниите няма да могат да освоят кредитите поради промяната в законодателството. Разбира се, казва се, че това е закона на пазара, че те трябва да спазват законодателството, но ние като законодателство трябва ли да си позволяваме да постъпваме така с хора, които са ни оказали доверие? За това съм внесла изменение, което не е в полза на една или друга компания, но което цели да не а, ощетява тези, които спазват правилата и ви моля да подкрепите това изменение, което е изменение на здравия разум. Благодаря ви. Госпожа Благодаря. Извинете, че закъснях, но бях в комисията по правни въпроси. Ние, зелените, се надявахме на повече по-амбициозни проекти, на упражнения на по-голям натиск, за да може да има динамично развитие на нещата. Колкото повече отстъпваме, толкова повече нашите партньори ще се опитат да се обикуват правилата и да ликвидират проекта. Видяхме, че това стана с нашите американски е, партньори. Колкото до решенията, свържени с международните кредите, аз подкрепям подобен подход. Ние не трябва да а, изглеждаме като един, един двигател за правене на пари. Ние трябва да знаем къде отиват тези средства. Обикновено аз се противопоставям на подобни предложения, но сега съм за. Следващия от комисията. Съжалявам. Произнесех името ми малко особено. Благодаря. Аз просто прочетах а, а, името ви така, както е напечатано тук. Благодаря на докладчика и на всички унези, които отделиха време и направиха коментари по нашето предложение за дерогация. Ще бъда много кратка. Ще коментирам коментарите всъщност. Първо, трудно е за комисията да раз, разбере предложението за разширяване обхвата на дерогацията включващи Европейското економическо пространство и Европейския съюз. Целта е, е да имаме възможност за дискусии в рамките на ИКАО тъй като става дума всъщност за правила, които ще е, се прилагат към полетите от и към е, трети страни извън Европейския съюз. Така че е, не може да се пред, пред, предвиждат дерогации за, за вътрешното пространство на този етап. Колкото до Швейцария, това е един специален, специфичен казус. Обсъждали сме и продължаваме преговорите по СТЕ с Швейцария. И се надяваме в най-скоро време да има пълно препокриване на нашите а, схеми. И тогава Швейцария, която ще иска да се включи. Ние трябва да, да предвидим евентуално а, разширяване на дерогацията за включване на Швейцария. Колкото до международните кредити, това е временна дерогация за, за срок от една година, докато няма споразумение. И тя ще изтече в края на годината и а, ще след това схемите ще се прилагат изцяло. Няма, няма дерогации за други компоненти, като използването на международните кредити и 15%. Някои оператори може би са закупили кредити. Има и а, може, може да се използват изцяло 15%, ако а, някои оператори искат да го направят така, така че излишъка, който ще им остане от международните а, кредити, може да бъде използван през следващите две години или могат да бъдат препродадени на международните пазари. Също времено някои оп, оп, опера, оператори не, не, не, са, не са спазили всички а, ограничения, с, като а, са пред, предварително са при, прилагали правилата, които са а, включени в дерогацията, така и те са реализирали печалби. Колкото до а, срока за една година, аз мисля, че вече отговорих на въпроса. В, в отсъствие на споразумение ще се прилага споразумението на ИКАО за това е много важно да приемаме решение междувременно, за да може просто да имаме силни позиции. Следващия. Благодаря, госпожо Бадра. Всъщност, първите три букви бяха а, много а, правилно изпусени. Последните три не бяха наред, затова ви пратихме и в друга географска зона с името. Следващия оратор, госпожа Фостер. Благодаря на комисията за изчерпателния отговор, но остана един момент, който не получихме отговор. Какво ще се случи на края на годината? Знаем, тук съвсем не сме глупави, знаем, че има трети страни, които са прокарали законодателство или са съобщили на своите компании, които, ако не се съобразят, председателят прекъсва. Може ли да зададете въпроса си? Въпросът е, какво ще правите, ако трети страни не са готови да спазят изискванията в края на годината? Очевидно, господин председател, не го казах достатъчно ясно. Мисля, че вие казахте достатъчно ясно въпроса си, а вече дали искат да ви дадат отговор е друг въпрос. Госпожа Бадрон, ние предлагаме дерогация за една година единствено. Ние не предлагаме нашия закон просто да се отмени. Това е точка. Е, тоест, е, отговорът е план Б няма. Господин Грош, благодаря. Благодаря за коментарите. А по въпроса за Швейцария, нека да кажа следното. По мое мнение, трябва да оставим на комисията да прецени дали съществува необходимата рамка или не в рамките на е, някакво споразумение. И е, за това не мисля, че непременно трябва да отразяваме резултатите от нашите преговори в доклада. Не можем да предрешаваме дали Швейцария ще се съгласи или не. Е, а що се отнася до изменение 2213, все още нямаме споразумение по тях. И второ, като комисия, ние слагаме много голям акцент върху това да бъдем ангажирани и с последващите оценки. И безспорно бихме желали да разгледаме елементите, които потенциално изкривяват пазара. А освен това, целият този въпрос с международните кредити, това е също тема, която трябва да се разгледа. Естествено, зависи какво ще е положението, но ако комисията сигурно ще се наложи да адаптира всички тези, тази тематика. Много колеги бяха прави, когато изтъкнаха, че не е справедливо спрямо от тези, които са се подготвили да спазят законодателството. По този начин те всъщност биват санкционирани, а тези, които не са се подготвили, печелят. Е, биват наградени. Не смятам, че това трябва да се случва. Трябва да мислим и въпро... по въпроса за изкривяванията на пазара. Благодаря, господин Грош, но утре гласуваме. Та не виждам колко време ще ни остане да обсъждаме. Ще видим каква е позицията на Комисията по околна среда. Благодаря. С това приключваме заседанието. Координаторите е, ще имат заседание в 5 часа. И ви напомням, че утре Имаме дневен ред, по който сме се споразумяли. Meeting. И ще има заседание обмена на мнения с директора на, международ... на Европейската агенция за въздухоплаване. Също така господин Калас ще дойде лично за да представи четвъртия пакет за железопътния транспорт. Тоест, комисията ще бъде тук. И 5 часа заседание на координаторите. Благодаря.